Благодаря. Е, госпожа Янсен от името на групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Е, поздравления за избирането ви на този пост. Много хубаво е това, че имаме председател, който започва заседанията на време. Позицията на АЛД е подобна на тази на другите групи, както и на господин Количек. Е, ще говорим за трансевропейските мрежи и за това как комисията възнамерява да използва тези 500 е, допълнително, е, които са записани в плана за възстановяване. нямаме достатъчно финансиране, много проекти, така че би било добре всички средства, които са предложени от комисията, да се е, отделят действително за тези цели е, най-малко. Що се отнесе до ЕАС, е, Агенцията за безопасност на въздушните пътувания, много добре би било да разширим обхвата на действие на тази агенция, но за тази цел ни трябват съответните средства. Иначе каквито и дейности е, е, да извършва тази агенция, трябва да бъде добре финансирана. За ОДЕ правата на пътниците са изключително важни, е, безопасността също и за това бихме искали да се възстанови бюджетния ред по предварителния проект бюджет за тези теми. Този път нямаме пилотни проекти Транспортната комисия обикновено работи успешно по тази област, но това е много трудно. Трябва да се подадат изменения преди лятната вакансия, защото те трябва да се преведат и да се гласуват през септември. Така че едва ли ще успеем да направим нещо този път. Но подкрепяме е, Проектът е предложен от Зелените, много добър проект. Господин Крамер е, постигна големи успехи по този проект, така че е, и ние го подкрепяме. Благодаря, госпожо Ясен. Да, действително трябва да разполагате е, с една папка, изготвена от секретарията за Комисията по транспорта и туризма, както и е, обобщение на всичко, което се случва в момента, както и а, предложението на Майкъл за така наречения Iron Curtain Trail, проекта за, за Желязната за ЕВС, давам думата на Майкъл. Не мога да ви противореча, господин председател. Естествено, аз се радвам, че Алде подкрепя проекта. В доклада Лихтенберг е, решихме, че трансевропейските мрежи трябва да включват всички видове транспорт, и включително, с, включително и Curtain Trail и другите 12 проекта. И се надявам, че ще приемем и е, предложенията за изменение, но естествено нищо не става без пари. При финансовия въпрос е, се вижда, че това, което се, от което се опасявахме преди, когато осъждахме бюджета, това се случи, защото последствието беше, че през последните години все повече Мал, все по-малко пари се отделят за трансевропейските мрежи и парламента искаше да увеличи на 20 милиарда евро парите за трансевропейските мрежи за следващия мандат 2007-2013 година и това според нас е много необходимо, защото в различните държави членки отсечките до границата са много важни. Те не са по-малко национални, но пък са транснационални. Ето защо искахме да увеличим бюджета за 20 на 20 милиарда евро и 15% допълнително за тези трансгранични отсечки. На национално ниво не съм преживявал, че най-важните проекти са железопътните проекти. Най- най- най-вече това са били пътно, пътните, сухопътните отсечки. И сега имаме тази ситуация, че нищо не се е променило, защото квотата е прекалено малка и мотивите за държавите членки а, не, не са на лице. Това трябва да, да, да си го признаем, но ако трябва да се намали бюджета от 20 на 8 милиарда, а това е в крайна сметка решение на държавните и правителствените ръководители, които казаха на много места не може да финансираме строежа на трансграничните мрежи, те е, съкръщават бюджета, а пък в същото време искат помощ от Европа за разширяването на тези мрежи. Трябва да помислим как да преодолеем тези е, дефицити. Благодаря, Майкъл. Давам думата на господин Братбърн от името на групата на консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател. Исках да направя само няколко коментара. По-конкретно по бюджетните редове, свързани с различните агенции. Тези от вас, които са били в тази комисия по-рано, знаят, че аз много се радвам на тези агенции, защото те винаги доказват моето мнение. Защо? Защото аз винаги е, съм имал известни съмнения в ефективността на е, Европейската агенция по авиаци... Е, авиационна безопасност. Няма никакво доказателство, че тя си върши работата добре. От началото на е, работата на тази агенция има много доказателства, че тя не е особено ефективна. Едва се справя с задачите, които има, да не говорим за вероятността да се разширят нейните задачи. А що се отнася до разходите за тях, трябва да ви кажа, че в мой избирателен район продължавам да получавам оплаквания от малки и средни предприятия в авиационния сектор за огромните разходи, които те трябва да плащат за сертификати, за изключително а, малко дейност в тази област. А, с е, леки самолети. В миналото тази комисия в работа си с, тази, с тези агенции винаги е заделяла допълнителни средства, е, които са поставени под условието е, съответната агенция да работи добре, т.е. да получи добри резултати при проверката. И мисля, че това трябва да направим и сега. Добре, имам петима още е, желащи да се изкажат. С това ще закрия списъка на изказващите се. Записах те и теб, Ива, но след това закривам списъка, защото искам да преминем и по-нататък. Е, давам думата на господин Кох. Благодаря, господин председател. Третата програма за безопасност по пътищата приключва и ние не сме постигнали целите си. А мисля, че четвъртата програма трябва да бъде финансирана както трябва. Защото са ни нужни изследвания, пилотни проекти, особено по отношение на инфраструктурата. За това аз се застъпвам за по-добро финансиране. Благодаря. Благодаря, Дита, госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Аз, от друга страна, аз наистина съм съгласна с предложението на господин Количек. Не може да приемем съкръщението от съвета. Съвсем конкретно смятам, че за програмата ТЕН в тази комисия се подчертава значението на ТЕНС в, за, за излизане от економическата криза. Може би комисията би трябвало да уточни точно ситуацията. При Марко Поло, за съжаление, ситуацията не е много добра. Може би може да разберем как може да се справим с този проблем. Защото ако искаме да гледаме в бъдещето, трябва да заложим на интермодалността и връзката на магистралите с другите видове транспорт. За пилотните проекти и безопасността на пътищата. Бих искал да знам нещо повече за пилотните проекти в областта на туризма. И господин Симсън и цялата комисия. Е, вчера говорихме за това, че тази комисия се казва туризъм и е, транспорт, но ние сякаш не се занимаваме с туризма изобщо. Затова искам да помоля да е, туризма повече да навлезе в нашата работа. Защото с промяна на правното основание туризма също ще влезе в нашите задачи. И по отношение на безопасността за въздушния транспорт. Би било добре, ако разберем от комисията какви са задачите на тази комисия, защото ние в Испания установихме недоразумения по отношение на функциите и задачите на тази агенция. В едни случаи работата беше, на агенцията беше добра, в други случаи обаче не добра, може би и липсва персонал. А сега за темата ЕМСА. Бих искала да знам по-добре как Какви са точните цифри? Може би може да ни се уточни. Благодаря. Инес, мога да те уверя, и теб и останалите членове на комисията, че председателството много добре е, знае какво е, каква е позицията на пълноправния член. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Поздравление за вашето повишение до позицията председател на тази комисия. Мисля, че това е добре. Сега искам да разбера какво става с ЕАСА. Според мен, сега не мога да кажа дали това е, е правилно или не, може би е твърде много, но от колегата Брат Бърн, е, както и колегата Бърн каза, действително има някои проблеми с ЕАС, Агенцията за авиационна безопасност. Тя е независима агенция, която не трябва твърде и трябва да се разбере дали тя е независима агенция, която а, разчита на а, финансиране от таксите, които плащат авиационните компании, или регулаторна агенция, която е напълно независима от тях. Трябва това да се изясни. Не става въпрос за това, кое е правилно и кое не е правилно. Но при всички положения производителите в Европа имат своите резерви по този въпрос. Сега, що се отнася до агенцията FAA. Трябва да работим с тях. Смятам, че в а, нашата комисия трябва да проведем един дебат, защото искам да кажа, че Европейски съюз трябва да даде всички пари за агенциите, но все пак е добре да внимаваме точно как се финансират тези агенции и не само в краткосрочен плата, план, а и а, с оглед на допълнителните отговорности, които искаме те да приемат в дългосрочен план, за да сме доволни всички. И накрая малките предприятия, малките производители се сблъскват с доста трудни ситуации. Благодаря. Благодаря. Остават трима оратори. Госпожа Лихтенберг, господин Паскале Гранде и госпожа Тика. Госпожа Лихтенберг. Благодаря. Нещо по въпроса за трансевропейските мрежи. Явно оправданието е, на трансевропейските мрежи се насочва главно към економиката, към конюнктурата. Но това е просто работа, която до никъде не води. Или имаме трансевропейски проект, или нямаме. Ако решим, че трябва да вземем втората, втората нагласа, второто а, становище, може би трябва да зарежем целият проект. На първо място искам да подчертая нежеланието на държавите членки да финансират, да кофинансират тези проекти. Според мен това не е правилно, защото тук не става дума за недостатъци, а тук става по-скоро дума за много проекти, които трябва да са да се финансират, но отделните държави и членки не изпълняват условията. Но ако държавите членки не изпълняват условията, това е неприемливо. При Марко Поло трябва да видим какви са точните критерии, защото вероятно имаме проблем в систематиката, който трябва да разрешим. По отношение на туризма, е, съгласна съм. Трябва да обсъждаме туризма и предлагам един дебат, подобен на този в пленарна зала за недвижимостите в Испания. Имаше оживена дискусия в пленарна зала. По този повод трябва да видим тези проблеми с туризма, защото такива феномени се наблюдават не само в Испания за да за да устраним един такъв проблем в туризма. По отношение на безопасността на въздушния транспорт, мисля, че трябва скоро да се занимаваме с този списък на ненадежните авиокомпании и да обсъдим в този контекст бюджета. Госпожа Брендес Пасквал, извинявам се, е, че по-рано е, казах, че става дума за господин Пасквал. Благодаря, господин Симсън. Поздравления за новата ви позиция и нови отговорности. Знам, че е, мога да съм сигурен, че ще работите по един балансиран начин и ще изслушвате становищата на всички. В нашата подготвителна работа сме доста и застанали по някои проекти. Мисля, че трябва да сме много строги по тези въпроси, особено когато става въпрос за урязване на бюджета. По-малко от 18 хиляди милиона евро има в бюджета в момента. Говорим за Португалия, Испания, останалата част на Европа. Там няма достатъчно инвестиции за 2010. та освен това, по отношение на Агенцията за морска безопасност, трябва да помислим и по този въпрос. Аз съм докладчик за многогодишната финансова програма на Агенцията и мисля, че а, е, тя е достатъчно добра база за а, е, планиране. А, е, необходими са ни средства, ако искаме тази агенция да реагира бързо и ефективно, защото ако няма достатъчно средства, реагира за закъснение. Това е от мен. Благодаря. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на програмата ТЕН. Те. За съжаление, много от проектите са забавени. Дори Европейският парламент направи проучване, според което тези забавения са довели до значително нарастване на разходите. Значи не само, че не се отпускат достатъчно пари, ами и този недостиг е, увеличава разходите при изпълнението на проектите по линия на мрежата ТЕН-Т. Мисля, че трябва да възприемем по-общ подход, по-генерална гледна точка и да се съобразим с бъдещото разширяване на мрежата. Днес след обед Комисията за бюджетен контрол ще проведе дебат по решението на Европейската комисия за проектите, които да бъдат финансирани от бюджета на ТНТ за 2010 година. Говорим за бюджет от 1 милиард евро. Що се отнася до пилотните проекти и подготвителните действия, може само да се съжалява за факта, че сумата за безопасно паркиране е намалена. За съжаление, Европа все още има много да прави в тази сфера и ние бяхме поискали увеличение на бюджета, както и разширяване на районите, в които се изграждат такива безопасни паркинги. За съжаление, в проекта на бюджета виждаме намаляване на сумата. Що се отнася до морския превоз, вярно е, че Марко Поло трябва да бъде е, утвърждаване и стимулиран като програма. Е, морския и речния транспорт трябва да заемат централно място в европейската транспортна политика. Смятам, че река Дунав трябва да излезе на по-челно място в европейската транспортна политика и вярвам, че през настоящия мандат Европейския парламент ще създаде интергрупа за а, е, стимулиране на превоза по река Дунав. И последен пункт, на който искам да се спра. Съжалявам, че има намаляване на първокласните а, туристически зони. Дори по този маршрут проектът на бюджета не отразява в никаква степен възможното разширяване на подобни зони. Господин е за комисията. Или господин Руто. И двамата са днес на Транспортната комисия. А, да, господин председателю, малко по-рано дойдох и това е цената, която плащате, като дойдете предсрочно. Най-напред искам да ви поздравя за а, избора ви е, по доклада ще се изкажа малко по-късно, но сега ще се спра на някои от моментите засегнати от колегите и съм сигурен, че е, другите хора от нашата е, служба ще вземат отношение по останалите въпроси, въпреки че отговорните колеги за бюджета не са тук. Най-напред едно добро послание от наша страна през последната година сме работили заедно толкова добре, че Марко Поло е най-успешната ни програма и в момента имаме много по-добро освояване на средства, отколкото в миналото. Така че в известен смисъл Марко Поло в миналото бе програма, която не функционираше добре, но сега стигаме до положение, при което ни липсват пари не за друго, защото програмата бележи такива големи успехи. Това е само сведение за вас. Малко повече ще ви кажем по-късно. Мисля, че това е до голяма степен обвързано с дейността на изпълнителната агенция, която имаше ключово значение за разширяване на познанията за програмата, повишаване на осведомеността за това как тя функционира и оттам много по-големия интерес към проектите. Що се отнася до общия въпрос за трансевропейските мрежи и техните а, средства, средствата за тях. Мисля, че парламентът и комисията и тук в сътрудничество се справят а, добре. А, нищо друго не мога да кажа, освен това, че и ние съжаляваме за това, че трябва да се намали бюджета и че трябва да се вместваме в средствата, с които разполагаме. По-късно ще дадем малко допълнителна информация за плана за и економическо възстановяване 500 милиона евро, които там са предвидени. По ЕАЗа, по същество, мисля, че ще е необходимо да дискутираме по-продължително това е Агенцията за безопасност на въздухоплаването. Тук има две различни философски школи, така да се каже. Дали сме изправени пред регулативна агенция, която получава обществени средства и се грижи за обществените интереси, или сме изправени пред агенция, която е, се финансира от събирани такси. Мисля, че в крайна сметка трябва да стигнем до смесица от двата подхода, смесица на частно и публично финансиране. Госпожа Аяла е, засегна въпроса за разследването на инцидентите. Ще се върна на този въпрос, когато се изкажа във връзка с политиката ни в бъдеще. Защото мисля, че по отношение разследването на инцидентите и злополуките на нас са, са ни необходими допълнителни норми. Още няколко неща. Е, само ще се спра на един момент, който засегна госпожа Цикъл. Имаме мандат в качеството си на комисия във всичките различни отдели да работим по линия на река Дунав. И сега е, този въпрос ще получи е, по-голямо внимание. Имаме координатор а, за вътрешното, т.е. плаването по вътрешните водни пътища и мисля, че в следващите месеци и а, години ще направи много по-интегрирана стратегия за река Дунав, така както сме направили вече за Балтийско море и както правим за Средиземноморието. Това бяха общите коментари, които исках да направя, господин председателю. Благодаря. Господин Ройта, а, ние много а, искаме да работим по Дунава. А, предполагам, че и вие също. И така, колеги, за бюджета. Някой иска ли още да се изкаже? Извинявам се. Ами, може би малко по-късно е добре да получим по- подробни сведения за бюджета на а, трансевропейските мрежи от комисията. А, значи специално а, как ще допринесе за тяхното функциониране плана за економическо възстановяване. Сега връщам се на срока за изменяването, е, внасене на изменение 14 август точно насред вакансият. Сигурен съм, че вие където и да сте, ще лягате и ще ставате с бюджета. Приемане в Транспортната комисия 2 септември. Приемане в комисията на второто заседание на комисията на 2 септември и след това за пленарно заседание на сесията октомври 2009 година. Пак казвам, срок за внасене на изменя... измененията 14 август, първоначално обсъждане в комисията на 2 септември, приемане в комисията септември и пленарно заседание октомври. И сега, а, мисля, че някои колеги а, повдигнаха вежди, но Поканили сме изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, господин Гудрон, на заседанието септември месец. Започнете да си мислите от сега за въпроси към него. Сигурно ще имате много такива. Благодаря ви. Следващата точка и ТС. Госпожа Янсен е докладчик. Благодаря ви. Давам думата. Jeg skal fortælle lidt om, hvor vi er henne med ITS-handlingsplanen. Благодаря. Ще кажа няколко думи за това колко сме напреднали с този план. Интелигентните транспортни системи ITS са един общ термин, в който се е, покриват е, различните начини на използване на комуникационни технологии за гарантиране на по-голяма ефективност, по-голяма безопасност и за да може транспортът да бъде по-природосъобразен. Е, Плана на комисията е да се използват тези технологии възможно най-много в пътния транспорт, като се разглеждат взаимовръзките между различните типове трансформ, транспорт. През края на 2008 година бе а, е, стартирана тази инициатива. Вече сме разгледали този въпрос и програмата е приета в пленарна зала. Има две части в подхода на комисията. Първо план за действие с 6 области на действие – обобщение на дейностите, които вече се извършват. Например, е, събиране на данни, които могат да бъдат предавани на шофьорите с съвети за оборудване на автомобилите с оборудване за безопасност и също данни за транспорта. Не искаме едно на общество на пълния контрол. Е, борим се за защита на данните. Позицията на парламента беше, че е необходимо да се създаде директива, т.е. държавите членки до много по-голяма степен да поемат ангажимент да отбележат напредък в тази област. И именно в тази област има несъгласие е, между държавите членки е, за това, кои от мерките трябва да са задължителни. Инициативата на комисията следва множество изслушвания и е, работа в работните групи и дебата за това какво може да се направи, за да се задвижи действително използването на интелигентните транспортни системи. Тук говорим за е, положение като кокошката и яйцето. А, от една страна се създава възможност е, за предаване на информация, необходими са системи с предаватели и получатели е, на данни. Е, въпросът е е, кой ще започне? Кой, е, дали ще се започне от предавателите край пътищата или от а, е, а, устройствата в автомобилите? И именно заради това е необходимо да се създадат стандарти, необходимо е да се настоява на сътрудничество за установяване на конкретните а, стандарти и за предприемане на съответните действия. В плана за действие Предложените мерки се базират на съгласието, че трябва да се е, разгледа натрупания опит, е, да се общи да се обсъди в комисията и след това да се види какво може да се е, какви препоръки могат да се дадат. В доклада на парламента се опитахме да направим следното. В тези области, в които могат да се създадат стандарти, да се създават е, съответните комисии, е, специализирани е, комисии, които работят по конкретните стандарти. Тоест, ние тук не даваме един отворен чек, който комисията да си попълни и да записва в него всевъзможни стандарти. Не, е, уточняват се нещата, но в е, съвета има известни притеснения за това колко ще струва всичко това, защото е, държавите членки трябва да финансират част от тези мерки. От друга страна става дума за поемане на взаимни ангажименти, може би чрез меморандум за разбирателство, може би чрез по-меки начини на постигане на тези е, резултати. И чешкото и шведското председателство положиха много е, усилия по този въпрос и е, можем да видим, че в някои области събирането на данни изисква общи стандарти и правила, докато в други области може да се работи на доброволни начала. Това, което бих е, приветствала е да постигнем съгласие на базата на приетото в пленарна зала и да започнем неформални разговори с съвета. Шведското председателство искаше по-ранно споразумение на етап второ четене, за да се постигне съгласие между парламента и съвета и е, постигнатия документ да се разгледа на първо четене в е, съвета. Не знам доколко това е реалистично, но все пак от гледна точка на комисията и на координаторите можем да се опитаме да постигнем тази цел. Тези преговори могат а, да бъдат проведени от мен и докладчиците всяка от другите политически групи. И ще е, продължаваме да информираме комисията въз основа на онова, което вече е прието. И за това ще продължим да работим въз основа на доклада, прият от предходния парламент и така ще влезем в преговорите. Благодаря, Ане. Днес координаторите ще обсъдят и твоя доклад и е, други въпроси, свързани с законодателство на първо четене. Така че след заседанието на комисията трябва да обсъдим това и ще получиш отговор възможно най-бързо. Господин Грош, е, НП. Аз исках да кажа нещо по процедурата. Е, трябва да е ясно на колегите, че ние в нашата комисия трябва е, да приключваме на първо четене обсъжданията и след което да продължим с е, определените доклади. Факта, че госпожа Йенсен попита дали може да вземем нейнието доклад в дневния ред, аз това, този въпрос го разбирам като въпрос за евентуално одобрение. Не зная дали сте съгласни днес да вземем решение по този въпрос и, трябва, и дали да уточним докладчиците в сянка и дали трябва да започне дебати с шведското председателство. Аз лично нямам нищо против този доклад. Естествено, е, бих предложил същото и за другите доклади, които са минали на първо четене. Е, мисля, че този доклад може да бъде подкрепен в нашата комисия с голямо мнозинство. И по принцип мисля, че може да се каже, в тази област модерните технологии се използват главно за поощряване на безопасността и това трябва да е нашето послание. И тези интелигентни системи трябва да допринесат и за екологосъобразни мерки. Това също трябва да го подчертаем. И на трето място, що се отнася до опазването на данните, мисля, че моментната ситуация е, трябва да доведе до по-добра координация между държавите членки. Е, може би по-скоро трябва обаче да се концентрирам върху техническите аспекти, защото и да използваме тези възможности, които имаме на лице в момента. Е, и накрая е, тези безопасни е, паркместа за камиони. Мисля, че е ясно да че ние трябва да направим връзката между практиката и теорията – и с това препращам не само към а правя препратка не само към интелигентните системи, но и към бюджета и времевата рамка, защото знаем, че особено за пътния транспорт имаме много проблеми, които, а, които биха се задълбочили, ако нямаме а, парк, паркови места. И когато говорим за инвестиции в някои области, трябва да кажем, че трябва, че трябва да е задължително това, което ние уточняваме като акценти, да бъде и по-нататък подкрепено. Аз поздравявам госпожа Йенсен. Мисля, че а, тя има един много удачен подход към проблема и мисля, че е, сегашното председателство ще поеме това досие. Благодаря. Да. Аз е, ще последвам консенсуса на членовете на заседанието. А ако след дискусията искаме да възприемем тези общо 5-6 досиета, които са на първо четене, ще възприема този напредък, защото той ще ускори нашата работа съвсем явно и докладчиците могат да продължат работата си. А пък онези, които а, смятат, че са необходими изменения, ще бъдат улеснени при внасенето им и при работата по тях. Така че в край на дискусията с удоволствие ще взема а, отношение. Господин а, Лайтфри. По отношение на процедурата, ние бихме подкрепили това предложение. Имаме 5-6 доклада, които са готови, които са абсолютно завършени. 6 е, доклада, които са готови. И е, голяма част от работата бе приключена в, е, предишния парламент. И е разумно още днес да одобрим докладите на колегите, тогава ще знаем на къде се движат нещата и ако има нужда и желание за изменение, може да продължим с нормалната процедура на второ члетене. Мисля, че това би било едно добро решение и аз съм също така на мнението, че колегата Йенсен може да се опита този конкретен доклад е, да го представи на второ четене, е, защото доклади, които се ползват от е, подкрепа на мнозинството в парламента, са удачни именно за такава процедура. А също при моя доклад, от моя опит мога да кажа, че работих дълго над него и се надявам обаче колегата Йенсен да има по-голям успех, по-бързо да приключи своята работа. Две неща искам да кажа. От една страна, колкото по-интензивно работим върху интермодалността в транспорта, все по- толкова повече може да се види а, какви резултати постигаме и може да се види е, какъв път се изменава от, от отделните участници в транспорта. А, в такъв смисъл обаче е, попазването на данните е много важно. И на второ място, тези системи, интелигентните системи ще са много скъпи. И трябва много да внимаваме потребителите крайните потребители да не плащат цялата цена. Трябва да видим възможностите за съфинансиране на тези системи от други актьори. Госпожа Лихтенбергер от Зелените. Благодаря. Аз също бих подкрепила, ако докладите от последния мандат се, одоб... се одобрят. Може би това е най-разумната процедура, ако това е възможно. На второ място, а по отношение на съдържанието, мисля, е, междувременно четох и някои интересни изследвания. Трябва да вземем предвид някои определени фактори. Оказва се, че от психологична гледна точка е, факта, че колкото по-сигурна е една кола, толкова по-рисково кара шофьора. Това са факти. Един човек с система АПС кара много по-рисково. Така че положителните последствия се компенсират с негативни последствия. За това се мисля дали не бива да предложим и специални обучения за шофьорите, за използването на тези интелигентни системи. Мисля, че това е много важно да вземем именно тези психологични фактори предвид преди да задължим държавите членки да се включат в монтирането на тези системи, защото разходите биха били много големи, защото ако резултатите не бъдат постигнати, всичко би било на празно. Мисля, че по отношение на опазване на данните, много трябва да се концентрираме върху факта, че това е едно предварително условие – мисля, че ще имаме много съпротива именно от държавите членки, защото този въпрос често се подценява. Независимо как ще се аргументира целият проблем, дали е, с това, че опазването на данните в трансграничен аспект ще е много трудно. Това беше и случая при проследяването на тежки транспортни происшествия, именно на трансгранична основа. Това за мен би било много важно, защото това би имало и възпитателен ефект върху шофьорите. А, трябва да видим при тези технически инфраструктури а, какъв път да изберем? Защото всички разходи в последствие ще а, бъдат извън контекста. Трябва да видим какво ще ни донесе ден – до каква степен може да гарантираме опазването на данните, само така може да убедим държавите членки да се включат. Да. Е, има такава концепция за интелигентните шофьори. Това е добра идея да се говори, например, за интелигентните шофьори. Госпожа Цикал. Благодаря господин председателю. Аз също искам да благодаря на госпожа Ян, Янсен за нейното изказване. Ние работихме съвместно много добре. Смятам, че освен пътната безопасност и опазването на околната среда, има и друго важно нещо. Говорим за системи за интелигентен транспорт в наземния превоз, както и за интерфейс с други а, е, транспортни а, е, видове. Смятам, че трябва да имаме отделна глава поради тази причина, посветена на придвижването в градски условия. Е, смятам, че е добре тук да погледнем не само средствата, отпуснати чрез бюджета на ТЕН те. Средствата непрекъснато растат през последните 10 години. Това се вижда от търговете, организирани по линия на ТНТ. Има и нещо друго, което е важно. И съветът има голямо значение в това отношение. Трябва да обсъдим с държавите членки и да им кажем, че през 2010 година ще бъде проведена средносрочна преценка на начина по който се използват структурните фондове. Мисля, че структурните фондове могат да се използват за подобряване на условията за движение в градска среда. И там влизат интелигентните транспортни системи. Групата на социалистите вече е подчертавала необходимостта да има по-добро взаимодействие между отделните видове превоз. И смятам, че тази идея ще продължи да заема челно място в нашите разсъждения. И сега за комисията господин Кармицус. Да, надявам се, че не го оплесках напълно. Малко трябва да се упражнявам преди да го налучкам. Господин Каламицус. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за е, много доброто представяне на положението, в което се намираме е, днес. Мисля, че е добра идея да се създадат условия за е, ранно второ гласуване. Ще видим дали ще озреем за това. Важно е да бъде съобразена в цялата работа, извършена в парламента. Много сме свършили. Имали сме външни консултации, изслушвания тук в парламента. Всички заинтересовани лица са изслушани. И мисля, че в дискусиите с съвета има някои недоразумения, които в момента се опитваме да преодоляваме. Значи има идея така във въздуха, че ние искаме празен чек да си вземаме решение в бъдеще. Няма нищо такова. Най-напред съветът е приел заключения през март месец, където са заложени принципите на плана за действие. Значи, е, спектърът от действие е ограничен. След това трябва да видим как да привлечем с ангажименти и частния и обществения сектор. Това е идеята на директивата. Именно такъв подход сме следвали в другите видове превоз – железниците, морския превоз, речния транспорт. От една страна имаме законодателство, след това имаме стандартизация и след това финансиране на действията. В резултат на това имаме а, системи по европейските морски брегове, по реките, по железопътните коридори. Сега, тук в тази сфера работата започна преди 15 години с а, а, системата за радиоданни, които получавате в а, колата си. Значи, наистина е време вече да повишим пътната безопасност, да опазваме в по-висока степен околната среда и тези системи, които са били зачатъчно въведени в експлоатация, да бъдат все по-широко използвани. Това ще е добре не само за предприятията, но и ще обслужи постигането на целите на транспортната политика. Това е един от основните въпроси в нашия проект. Важно е да бъдат създадени спецификации за това минимално ниво на обслужване и нещата трябва бързо да се придвижат в Европа, така че професионалните шофьори а, или пък вие и аз, а, като тръгнем от Стокхолм искаме да стигнем до Пирея, да се ползваме от тези минимални стандарти на безопасност, да избягваме задръстванията и да не си навличаме бели. Смятам, че ние в парламента би трябвало да положим големи усилия да стигнем до споразумение в тази насока, защото много време сме похабили 15 години и не сме успели да а, се възползваме от този огромен глобален пазар. Ако ние в Европа се умеем а, да а, покажем, че можем да постигнем целите си в това отношение, тогава ще имаме много голям експортен потенциал на решенията, а, които а, сме а, внедрили. Ана, искаш ли да се а, върнеш отново? Да, потвърждавам това, което каза господин Карамицус. В общи линии парламентът подкрепя инициативите на комисията. Всъщност парламентът и комисията много се схождат в позициите си по този въпрос. И наистина става дума за много години работа. Имаше работа в работни групи, работа по по време на изслушванията. Това е историческият пон на сегашните ни усилия. Е, всъщност, е, това е прагматична отправна точка, защото се вижда, че в Европа има приемственост и не би трябвало да се стига до там. Един шофьор на камион, като тръгне от Стокхолм и трябва да стигне до Гърция, да е, минава от система в система в различните държави, системи, които не говорят помежду си, които не са взаимно съвместими. Значи е, имаме много технически средства, които обаче нямат интерфейс. По-добре е да има едино устройство е, на е, таблото на камиона, който, което позволява на шофьора да премине безпрепятствено цялата територия на Европа. Мисля, че много ясно се вижда това в работата на комисията и на парламента. Сега а, създаваме системи за а, стандартизиране на тези устройства. Не би трябвало обаче да измисляме отново топлата вода, защото шофьорите трябва да знаят къде а, е а, следващото място за спиране с а, следващия а, паркинг, а, така че а, да може той да спре шофьорът а, и да си почине. Но става дума за прилично място, място, където наистина можете да си починете, а не а, просто което и да е място. Ако следващият желаеш да се изкаже, е, ще бъде кратък, давам му думата. Съвсем накратко. Говорим за технология, за екология, но мисля, че все пак основната тема за нас днес е безопасността. Мисля, че трябва да направим така, че шофьорите да не, да не се разсейват. В момента има хиляди разсейващи фактори всевъзможни неща. Телефони, говорене по телефоните, докато се кара, или пък шофиране с помощта на всякакви технологии, и това по някой път разсейва. Така че трябва е, да направим така, че шофирането да е безопасно. Благодаря. Виждам, че има консенсус по това, че а, е, можем да преминем нататък с шесте теми, които са завършени на първо четене. Колегите, които чувате изредени в момента, изразиха своето съгласие да приемем тези е, документи, така както са прияти на първо четене и да преминем по-нататък и след това можем да приемем докладчици а, от, да изберем докладчици от групата в случай, че някой а, се оттегне от политиката или не е преизбран. Съгласни ли сте? Нека да гласуваме за, против, възраждали се. Процедурен въпрос, Дърк? Да, господин председател. Да можем ли да разширим възможността за изменен, за обхвата на измененията? А, не, а, а, всичко това е предвидено в правилника. Сега а, новите членове обикновено на второ четене а, могат да се подават а, доста ограничени по типи изменения. Но а, а, сега работим по този начин. Приемаме първото четене, преминаваме на второ, но а, за второто, тъй като има а, предаване на докладите между а, парламентите по а, член 70, ако не се лъжа от правилника, можем да допуснем подаване на всякакви изменения. Матио. Е, всички колеги могат да предложат своите изменения, но в пленарна зала нещата се обсъждат на второ четене. Тоест, исках само да кажа за новите колеги, че обикновеното мнозинство трябва да подкрепи измененията също. Да, действително необходимо е квалифицирано мнозинство на второ четене, независимо от всичко. Но по отношение на измененията трябва да се, може да се подават всякакви изменения. Разбрахте ли това? Да. Добре, преминаваме към дискусията с Матиус Ройта, генерален директор на дирекция Транспорт на Генерална дирекция транспорт към комисията. И така, Матиус, заповядай. На подиума, нека да те приветствам в новата комисия по транспорт и туризъм в Европейския парламент. Очакваме да работим добре. Следващите пет години с теб и очакваме да си съгласна с всичко, което ние казваме. So, So, Mr. Roy, to the floor. И така имате думата, господин Ройт. Благодаря, господин председател. За да покажа и на колегите, че аз също говоря малко немски, ще започна с, на немски. И от името на заместник председател Таяни и от е, името на комисията. Искам да поздравя председателя и естествено заместник председателите на тази комисия. Много се радвам да съм тук отново и да видя много познати лица. А също така и много нови лица. И се радвам още от сега на нашето сътрудничество. Тази комисия, съвсем ясно това трябва да се каже, тази комисия е може би комисията, която във всички случаи, според статистиката поне, върши най-много работа в Европейския парламент, с, с, заедно с комисията по а, о, екологията. Може би от 10% на, по, по, от решенията взети с, с одобрение са взети в тази комисия, така че не сте си избрали най-лесната комисия, но може би най- една от най-интересните. През последните години имаме една много добра традиция на сътрудничество и това, което искам да ви предложа е да продължим и в този дух в новия парламент. Моите сътрудници и аз ние сме на ваше разположение на всички теми. Много от, по... от старите колеги знаят, че ние сме винаги достъпни. Това обаче не означава, че ще сме винаги на едно мнение. И това е всъщност демократичния процес, който включва и разногласия в мненията, за да може да развием най-добрите подходи. Сега ще премина на английски. I will... Uh, ще се опитам. Да ви представя какво според нас ще бъде дневния ред на работата на вашата комисия през следващите няколко месеца. Моята позиция, разбира се, е изключително деликатна в момента. Има промени в е, е, Европейската комисия. Именно заради това предпочитам да говоря за конкретни е, досиета, а не за бъдещата политика. От друга страна пък имам късмета, че мога да говоря по една, едно конкретно досие, което се занимава с бъдещата политика. Три цета са в основата на европейската транспортна политика. Це за citizen гражданин, це за е, climate change, промените в климата и це за competitiveness, конкурентна способност. С тези три цета на практика можете да обобщите естеството на европейската политика в областта на транспорта. Ако започнем от третото С, конкурентна способността, транспортната промишленост допринася за 7% от брутния вътрешен продукт, 5% от заетостта. И в първото С може да видите три ИТА. И за инфраструктура, и за иновации, и, и за Internal Market, вътрешен пазар. Това а, ни дава добра представа а, как, как работи област, политиката на транспорта в областта на конкурентоспособността. Разбира се, има външни измерения тук, както и промишленост. Що се отнася до промените в климата, транспортът е отговорен за една четвърт от всички емисии на парникови газове. Тоест ни се е, налага е, да направим нещо. В много други области е, сме успели да намалим емисиите, но не и в транспорт. От 1990 година насам емисиите от транспорта са се увеличили с над една трета – Тоест, след, през следващите няколко години с преговорите в Копенхаген, на промените в климата ще е, се отразят значително на политиката в областта на транспорта. И тук отново можете да, се, е, да разделите усилията ни на различни области. Третия елемент, съвсем ясно, е гражданинът. Гражданинът е, като работещ в транспортния отрасъл и като потребител на услугите на транспортния отрасъл. Тук говорим за социално измерение, за изменение свързано с е, сигурността и е, за и за сигурността и безопасността. Това са три S на английски. В рамките на тези три параметъра вайс е, заместник председателя е, е, Таяни предлага политика за бъдещето развитие на транспорта, като тази политика трябва да разглежда бъдещите тенденции в обществото. Застаряването, което ще води до по-малко обществени средства, е, до по-малко квалифицирана работна ръка, миграция и вътрешна мобилност като основен е, е, фактор, проблемите с околната среда, а също и това, че лека по лека ще оставаме без нефт или най-малкото без нефт, който да можем да си позволим. И това ще се случи много бързо. Така че през следващите, може би не 5, но, но 10-20 години ще има радикални промени в транспортните системи. Трябва да помислим за това и това ще се отрази и на транспорта. урбанизацията действително се увеличава. Това означава, че ще има повече задръстване и повече замърсяване. Не трябва да забравяме и глобализацията, включително глобализацията като транспорт на стоки, е, разделение на труда и цялостно моторизиране на света. до известна степен вие като парламент, ние като комисия, както и съвета, ще бъдем изправени пред някои радикални въпроси, е, свързани с транспортната политика през следващите пет години. Затова основното ми послание към вас днес е следното. Имаме избор. Всички, които се занимават с политиката в областта на транспорта – имат избора да определят следващите стъпки сами или да оставят това в ръцете на онези, които се занимават с енергетика, с околна среда и с финанси. Моето предложение е следващите няколко месеца и години да работим заедно и а, като хора, работещи в областта на транспорта, активно да се захванем с това предизвикателство, което е важно предизвикателство и на ниво Европейски съюз. Разбира се, не трябва да забравяме, че много от решенията ще бъдат намерени по-скоро на местно и регионално ниво, така че трябва да се справим и с още един едно понятие, започващо с S – субсидиарността. Ако има нещо, което по-добре ще се направи на местно и регионално ниво, съм сигурен, че в дискусиите, които ще проведем през следващите няколко години, е, това ще бъде взето предвид. Възоснова основа на дебата, стартиран с нашия документ за бъдещата транспортна политика и възоснова на е, дискусиите, проведени в вашата комисия, следващата Европейска комисия ще излезе с бяла книга за новата транспортна политика. Предстоят много вълнуващи промени, много вълнуващи теми за дискусии – по трите цета на транспортната политика, с които работим. Господин председател, позволете ми съвсем накратко, преди да а, отговоря на въпросите. Ще се радвам да има много въпроси, защото това е най-добрият начин да поговорим. Но нека все пак да спомена а, няколко от темите, по които ще работите през следващите седмици и месеци. Първо, госпожа Яла Сендер вече спомена възможността да създадем законодателство за разследването на инцидентите в областта на гражданската авиация. През последните месеци има три големи инцидента. Има и инциденти през последната година. И мисля, че ЕАС трябва да разшири своята дейност и е добре също така да се разшири сътрудничеството между националните органи за разследване в тази област. Заместник председателят Яни призова за това на 8 септември след инцидент, железопътния инцидент в Виареджио да се свика конференция за безопасността в железопътния транспорт, на която ще бъдат покани и представители на вашата комисия. Също така, в края на септември ще излезем с план за действие по градската мобилност и отново това ще бъде план за действие, който ще се занимава с трите цета които посочих, е, както и с е, въпроса за субсидиарността. В момента разглеждате и законодателство за правата на пътниците, за морския транспорт и е, за сухопътния транспорт, за рейсовете. Така че в разговорите с съвета ще има нужда от вашата подкрепа, що се отнася до приложното поле на предлаганото законодателство, така че и дискусиите по тази въпрос ще са интересни. Очакваме също така предложението за коридорите за тежкотоварен транспорт да бъдат разгледани до 2 октомври е, тази година. Така че това е много важно предложение. Необходимо ние да имаме достъп за товари в железниците е, по важни европейски транспортни коридори. Много се обнадеждих от вашия дебат за интелигентните транспортни системи и е, за подкрепата, която дадохте на госпожа Йенсен в преговорите. Както господин Кармицъл вече каза, вече от известно време работим по този въпрос. Преди 10 години аз също работех по този подход, по този въпрос, но на базата на доброволния подход. За съжаление обаче доброволния подход не даде резултатите, които се надявахме да постигнем, така че ще се наложи и задължително законодателство. В контекста на външните отношения и сътрудничеството в областта на транспорта между Европа и Африка, в областта на безопасността по пътищата, в авиацията, сътрудничеството в морския транспорт и прочие. са темите на предложение е, за финансиране на авиационната безопасност от е, заместник-председателя Баро. Утре комисията ще приеме решение за удължаване на мандата на координаторите по ТНТ. Позволете ми също така и да кажа, че всички ние бяхме изключително шокирани от внезапната смърт на Кайл Ван Мерт, един от нашите координатори в областта на транспорта. Карл до голяма степен беше първият човек, който задвижи европейската транспортна политика. Той създаде първата бяла книга по транспортната политика. Той беше човека, който трансформира генерална дирекция транспорт в една генерална дирекция, която действително да е активна в областта на транспортната политика, а не просто генерална дирекция, е, е, която да се състои от едно натрупване на чиновници, които да пречат на транспортната политика. Карл работеше много активно през всички тези години и ние бяхме изключително а, тъжни, когато разбрахме за смъртта му. Така че а, той е, ще бъде заменен като координатор. Господин Балаш също ще бъде заменен като координатор но като цяло мандатите на координаторите са удължени. Има и още няколко мерки, които ще съобсъдят е, е, се обсъдят тук е, по отношение на техническото оборудване, на съдовете, например, и други въпроси. Има и друг важен въпрос е европейското морско пространство. Там има задължения за отчетност при корабите, за да може морските магистрали да са такива, че от Копенхаген до Пирея. Независимо от това дали човек е, използва камион или кораб, да се работи в рамките на един европейски пазар. Също така Дичи Тран винаги е разчитала на вашата комисия да ни сътрудничи в области, където водещата комисия е различна, тук ще спомена Галилео. Галилей, е, тук ще спомена финансирането на трансевропейските мрежи. Ще спомена, спомена и един по-сложен въпрос – работното време на транспортните работници. И така отново имаме много а, важни теми, по които да работим и очаквам да работим заедно в духа на взаимно доверие, така както работехме и в предходната комисия, която изготви изключително много законодателни текстове и виждате в документите си колко много постигна предходната комисия. Надявам се, че и сега с новия ви председател ще работите така ефективно. Благодаря. Много благодаря, господин генерален директоре, за вашето изказване. Всъщност за това, че дойдохте да се срещнете с нас толкова бързо, толкова рано след сформирането на нашата комисия и започването на нейната дейност. Е, надявам се, че ние всички имаме еднаква готовност е, да работим в тясно сътрудничество с вас и, вас и, с вашите служители. Наша обща цел е усъвършенстването на транспорта в Европейския съюз, повишаване на неговото качество, но също така сме длъжни да признаем а, е, своите по-общи задължения по отношение на климата и на нашите граждани. Благодаря ви още веднъж. Имам няколко оратори. Е, ще се опитам тук да вмъкна една дума, започваща с буквата Д, а не С или С. Тази дума е дисциплина. Ще призова нашите оратори да бъдат максимално кратки и изказванията им да бъдат ориентирани към принасене на полза. Значи, искаме всички да вземат думата и да могат да зададат въпроси на генералния директор, а той да има време да отговори. Най-напред господин Рош е НП. Благодаря. Благодаря за традицията да започваме с координаторите. Ще бъда съвсем кратък. Е, не е лесно в началото на един мандат, да се дава една такава широка представа за извършената работа, е, но ние знаем предизвикателствата, които стоят пред нас, изменения в климата, енергийните проблеми и така нататък. Искам обаче да кажа следното. Мисля, че тези, които работят в, в областта на политиката за транспорта, се занимават и с въпроса наистина за економическата криза. Въпросът ми е, комисията ще започне ли една инициатива да даде а, възможности за решаване на проблема, защото а, хората ни гледат с очакване именно за такива вдъхновения. Втората ми забележка засяга комуникацията. Мисля, че през последните 4-5 години работихме много в тази област и сме много дисциплинирани, когато става дума за изборните, изборната борба, но видяхме, че посланията ни не винаги достигат до хората. Може ли заедно комисията и парламента да формулираме така комуникацията, така посланията си, че всички да я разбират, а не само специалистите. И накрая искам да се спра на съвета. Дали няма да е разумно да се види как в момента се прилагат много от хубавите идеи, които сме предложили, които и съветът е одобрил, как се пред, прилагат те в държавите членки. Защото гражданите имат малко разбиране, когато кажем, ето, а, ние сме решили нещо, а в крайна сметка не всички държави членки прилагат нашите решения еднакво, някои изобщо не ги прилагат, други правят изключения. А, така че, може би е разумно да видим до каква степен нещата, които сме решили в миналото, се прилагат, дали има нужда в някои области от подобрение или изменение. Исках просто да допълня с моето изказване интересните аспекти, които вие засегнахте. Значи, Благодаря. Господин Лайкфри е, за е, социалисти. Благодаря. Благодаря ви за много интересната презентация. Аз също искам да се огранича върху три въпроса. Първият въпрос засяга безопасността на авиационните линии. Ние сме в една много странна ситуация, че хората, които летят в момента, трябва да се сблъскват, да се занимават именно с въпросите за безопасността. Но от друга страна имаме все повече самолети, които падат. Може би вървим в погрешна посока. Интересуваме как ще решим проблема с течностите, които са разрешени за взимане в самолет. Ще има ли критерии и за европейските авиолинии, с които да се съобразяват пасажирите, защото е, в момента има голяма несигурност. Второ, какво планира комисията по отношение на по-нататъчното екологизиране на транспорта като цяло? Аз разбирам, че економическата криза е проблем, но но не може ние да строим пътища и да ограничаваме транспорта, трябва да комбинираме нещата. И а, в този смисъл един конкретен въпрос. По отношение на шведското председателство се чуват неща за една, един нов регламент. Има едно движение едно такова решение, взето от преди около две години. И е, аз мисля, че в Европейския парламент няма да е заинтересован от потвърждаване на това решение. И на трето място, транспортните проекти. Ние се занимаваме и с туризма. Какво става в тази област, особено по отношение на дискусията за винетките. Благодаря, господин Лайт Фрид. Алде, господин Стоунс, 3 минути на координаторите. Давам по 3 минути, на всички останали ще дам по 2. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Руте за това, че се явява пред новия състав на комисията в такъв ранен момент за да очертая ясно пред нас общите параметри на бъдещата дейност. Естествено, труден е периодът, защото вероятно скоро ще се промени съставът на комисията, ще очакваме ново лице, което да се занимава с транспорта и тогава е трудно да правите дългосрочни прогнози, но не бива да губим време. Имаме бяла книга и независимо дали ще имаме стари или нови лица в комисията, трябва да работим по тази бяла книга. Комисията ще трябва да възприеме ясна позиция, значи трябва да гледаме към бъдещето и да говорим за основните направления на транспортната политика. Трябва също така да сложим е, ясен знак за това какво искаме и в комисията, и в парламента. Комисията е много важен фактор в нашата работа. Във всеки случай комисията трябва да възприеме максимално европейски подход. Това трябва и ние да очакваме от нея. Какво имам предвид? Трябва в най-общи линии да говорим за устойчивост и економическа, обществена и екологична устойчивост не трябва да поставяме ударението не където му е мястото и затова очакваме да видим как ще откликнете на тази потребност. Има много интересни моменти във вашето известие, що се отнася до тъй наречената комунитаризация. Но още нещо, на което трябва да обърнем внимание, е отварянето на пазара, да имаме истински европейски пазар за превоза на всички стоки, където все още, за съжаление, имаме сериозни бариери. Карл Ван Мирт много работи в тази насока и е редно да се позовем на неговата работа, да я използваме като база. В е, миналото сме е, постигали споразумения и е, винаги парламентът и комисията са се опитвали да се противопоставят на съвета – да оборят споразуменията, които се куват там. Мисля, че мнозинството в транспортната комисия са на ваша страна. Господин Крамер, зелените. Благодаря. Аз не зная защо преминахте на английски, защото трицата са по-добре от ПКВ. Но Говорихте за климатичните промени и за това, че транспортният сектор отговаря за повече от една трета от въглеродния двокес. Но всъщност другите сектори емисиите са намалени с около 10%. Оказва се, че е, транспортният сектор изяжда това, което се е случило в другите сектори. Това трябва на всички да ни е ясно и е хубаво, че вие много ясно го казахте. Казахте, че и нефта ще е, е, скоро ще приключи. Ако обаче е, погледнем броя на колите и производството на колите, ако продължим по същия начин, всички ресурси ще се изчерпат. И тук трябва да променим начина си на мислене, защото никой не може да спре глобализацията. И за градовете. До 70% емисии се отделят именно в градовете. И там, където може да се намесим, въпреки субсидиарността, това е са парите. Ние в парламента решихме, че поне за бъдеще поне 40% от инвестициите ще бъдат в железопътния транспорт. Това обаче транспорта трябва да го одобри. ако ние наистина искаме да създаваме разумни закони. А, и накрая, а, е, транспорта е много е много скъп. Ето, например, а, е, месото пилешкото месо се експортира в Африка, а пък това месо там се продава много по-ефтино, отколкото би се продавало тук. И това е глупаво. Има и други такива примери. Ето, ако аз, например, взема железницата от Берлин до Брюксел, там да, плаща много повече ДДС, отколкото ако лета. Какво ще намерите, ще, ще предприемете, за да имаме една честна конкуренция, а не е, нечестна, каквато имаме в момента? Благодаря, Майкъл. Господин Ройте, моля ви да отговорите след този първи кръг въпроси, след което ще дам думата на другите евродепутати. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин генерален директор, за това, че идвате на заседанието на тази комисия още от самото начало. Винаги съм оценявал високо ентусиазма на господин Ван Мерт Искам да кажа няколко неща. Първи инфраструктурата. В момента се намираме в економическа рецесия и мисля, че би трябвало да видим дали можем да ускорим съфинансираните проекти в е, отрасъл, да може да се създадат е, работни места и да се насърчи економическото възстановяване. Именно заради това е добре да е, проверим какви са възможностите тук. Що се отнася до вътрешните водни пътища в рамките на ТНТ, те заемат много скромно място. Второ, не споменахте в презентацията си приложението. Простото създаване на правила не е достатъчно. Необходимо е да разгледаме как те се прилагат навсякъде. Например, шофирането и периодите на почивка в пътния транспорт – можете да видите много разлики в транспорта на пътници. В Италия, например, туристите от моята страна, в моята страна, получават непропорционални глоби за а, изключително дребни нарушения по пътищата. Трябва за това да разгледаме и въпросите за приложението. И накрая субсидиарност. Моята група винаги е обръщала голямо внимание на това и мисля, че това е важно. Чудя се дали някои европейски правила не се отразяват по-специално на някои конкретни области. Ето един от шотландските острови На един от шотландските острови е, пуснаха ферибот в неделя, е, въпреки е, пожелание на транспортната компания, въпреки че хората от острова не, нямаха нужда от това. И въпреки, че това нарушаваше техните традиции. За това става дума и трябва да обърнете внимание на това. Благодаря, господин Вандален, господин Ройтер, искате ли да отговорите на първия кръг въпроси и след това да изслушаме другите въпроси? Благодаря много, господин председател. Може ли първо да благодаря на всички колеги, които се изказаха, защото действително те споменаха много важни неща, които би трябвало и аз да спомена. Господин Кролш много ясно очерта настоящата ситуация на економическа криза. Ние се е, сблъскаме с това съвсем очевидно и в транспортния отрасъл, особено в, в, транспорта на товари. Вижда се това съвсем ясно и предлагаме множество мерки, в които се иска отхлапване на правилата за държавните субсидии. Също е, така се искат специални мерки в областта на въздухоплаването. Господин Ван Дале не случайно спомена и вътрешните водни пътища. Те са важни. Действително обръщаме внимание на всички отрасли. Най-важното което се опитваме да повторим, повторим отново и отново е да нека да не се връщаме обратно към протекционизма. Има ситуации, в които е добре да се помогне, но нека да не се връщаме към протекционистски мерки, които нарушават вътрешния пазар. Що се отнася до приложението, нещо споменато от няколко от вас, да, действително, Що се отнася до бъдещата работа на Генерална дирекция транспорт, съвсем ясно е, че трябва да се занимаем с приложението на законодателството от държавите членки още по-внимателно, отколкото в миналото. Има процедури за нарушения, които са стартирани. В момента разглеждаме внимателно приложението на пакета за железопътния транспорт и изготвяме редовни доклади за вас за приложението на законодателството в областта на транспорт. Така че това ще бъде а, фокуса на работата ни през следващите ни няколко години. Да, да видим как, да проучим как се прилага законодателството, а не да излизаме с ново законодателство. По втората точка, а, господин Грош също е спомена, а, много важно е опростяването на законодателството. Може да се консолидира първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт. Може да има и други възможности и за опростяване на законодателството. Ще ги търсим и ще работим по въпроса. Комуникации. Това е четвъртото C и може би една от най-важните. Трябва да работим по това заедно. Необходимо е всичко, което ние правим на ниво Европейски съюз, всичко, което е добро и положително за гражданите, да, да има предвид, че то много често не се възприема като идващо от Европа. А, за съжаление, само а, трудните за приложение изисквания се възприемат като европейски. Затова комуникаци... комуникациите са изключително важни. Споменахте и течностите, господин Лайтвих. Заместник-председателят Баро и заместник-председателят Таяни са поели ангажимента да направят предложение – по отношение на течностите. Едновременно с това е необходимо да разполагаме с технологията, с която да се справим с с този въпрос. И съм сигурен, че заместник председателя Таяни ще е, се обърне и към вас и ще обсъди този въпрос с вас през следващите седмици и месеци. Аз съм напълно съгласен с заместник-председателя в нашата област по този въпрос. Има ангажимент за, намалява, за премахване на правилото за течностите, но все пак трябва да се направи това така, че да няма 27 различни набора правила в 27-те държави членки, нещо, което допълнително осложнява живота на пътниците гигалайнерите отново важен ангажимент на заместник-председателя Таяни. Ще има ново проучване. Имахме и едно изслушване по въпроса. Но това няма да, няма да има предложение в близко бъдеще. Със сигурност не по време на шведското председателство. Трябва да обсъдим и директивата по мерките – и теглилките. Също и а, вие споменахте тур, туризма и си първо си мислех, че това не е в моята област, но вие споменахте словенските винетки. И действително това е споделена отговорност в комисията. Мога да ви уверя, че разглеждаме въпроса много внимателно. Господин Шлекс говори за отварянето на пазара. Действително, това е един от основните елементи на интегрираната транспортна политика, така че много се радвам, че го споменахте. Що се отнася до въпроса повдигнат от господин Кама за общата цялостната транспортна политика, следващите няколко месеца ще е, проведем е, широка дискусия, що се отнася до евровинетката, защото тя е конкретен пример за работа в областта на транспорт. Господин Ел Кадрауи се бори доста по отношение на позицията на парламента и трябва сега да видим докъде ще стигнем с евровинетките. Мога да кажа още някои неща, господин Ван Дайлен, за демобилизацията на европейските средства за ускоряването на развитието на инфраструктурата. Ще се опитаме да го направим чрез програмите за економическо развитие и с 500 милиона. Но също така самия факт, че исканията бяха 4 пъти по-високи от а, средствата, с които разполагахме, помага, че има инициативност. Благодаря, господин Ройтер. Имам деветима желащи да се изкажат. Ще прочета имената им. Мисис Лихтенберг, мисис Айела Сенда, мисис Фостер, мистер Кун, мистер Грандес Паскуал, мистер Либерацки и мистер Кансиан. Ще закрия списъка на този етап. Призовавам изброените депутати да бъдат възможно най-кратки, да се изкажат в рамките на една минута и половина, максимум две. Когато ме видите, че размахвам това, значи вече времето ви е приключило. Умолявам ви да бъдете дисциплинирани. Господин Кох. Благодаря. Господин Ройта, има ли инициатива последното? Дали ще има програма за безопасност по пътищата? Второ, мерки и теглилки за МПС-тата. И интелигентните системи в, средства, в колите. Mr. Kadri. Господин Кох, отлично се справите с времето. Господин Алкадрауи, благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем малко по-дъл... Ще говоря съвсем малко по-дълго. Благодаря, господин Ройтер, за вашето изказване. Вие очертахте съдържанието на комуникето. Вие очертахте основните елементи на Бялата книга. Важно е Бялата книга да бъде възможно най-конкретна и е, да има в нея и график. Не само на, е, на къде се движим, но кога очакваме да пристигнем. И в тази връзка устойчивият транспорт всъщност е проблем, защото не сме постигнали целите си. Вече споменахте евровинетките. Доста работихме по въпроса, опитахме се да излезем с едно амбициозно законодателно предложение, но за съжаление има блокиране на това предложение на ниво съвет. Мисля, че в съвета няма достатъчно ентусиазъм. Може би е добре да помислим заедно за това как да насърчим съвета да се придвижи и напред. Що се отнася до интернализирането на външните разходи или е, ценообразуване, трябва да се придвижим към устойчивост. Също така комисията трябва да излиза с, да излезе с предложение за правилата за отчитане на акцизите и докъде сме стигнали в тази област. Второ, още едно кратко притеснение, което имам, е свързано е, една област на загриженост е – безопасността на летищата. Комисията ще спази ли графика, който е приела за себе си? Говорим за 6 месеца, които изтичат. Господин Елка Драуи почти успя да се спише във времето. Госпожа Лихтенбергер. Аз имам много въпроси, но те са кратки. Най-напред. Въпросът за опасните столове за деца и бебета. Имаше изследване а, минали октомври. Кога ще се реши въпрос? гигалайнерите. На второ място. Това е проблематичен въпрос. Нито един депутат не е чул за поощряване специално за социалните разходи. Те трябва да се вземат предвид за финансирането е, преди да имаме успех в, е, при гигалайнерите. На трето място. Въпроса за пасажирите и правата им в, при авиационните линии. Ставаше дума за найтпортинг, още миналия месец. Има ли някакъв преглед, някакъв напредък по тези въпроси? Защото имам чувството, че все повече хора казват, че правата на пасажирите при авиолиниите не се спазват. На трето място имаше изследване за, за почивките на пилотите – мисля, че трябва да дискутираме този въпрос и тук. Освен това, вътрешното въздухоплаване. Какво смята да направи комисията по този въпрос и как ще се прилагат контролите при товарния транспорт? Е, безопасността именно в тази област е намаляла в държавите членки. Благодаря. Винаги е, се изненадвам как е, успявате да се изкажете, е, да използвате времето до последната секунда, но да не го Госпожа Яла Сендер, благодаря много. Искам да благодаря на генералния директор за това, че е, дойде на нашето заседание и ни представи цялата информация, която представи. Нека да се върнем за сигур... на сигурността. В областта на авиацията много от мерките са свързани с е, добрата воля на, на е, вземащите решения. За 2010 година трябва да оценим какви са нашите цели и да видим къде стоим в момента по Галилео трябва да се е, създадат три центъра. Вие знаете, за тях можете ли да ни разкажете малко повече? Кал Ван Мерт каза доста по този въпрос и аз съм съгласна с казаното от него. Не знам е, какво може да се каже за координацията. Господин Давиньон дойде в тази комисия ни говори за проблемите по един доста разумен начин. Мисля, че е добре да се координират нещата. Африка, Сомалия, какво става там, Еритрея? Има множество проблеми там. Също така в областта на риболова има проблеми, е, е, който, които се превръщат в проблеми на сигурността на морския транспорт. Какво става в Генерална дирекция транспорт в областта на бъдещите преговори по транспортните мрежи, авиацията, говорихме за безопасността сам, там, здравослов, здравеопазването, здравните проблеми на пътниците и безхаберното отношение към тях, което трябва да предотвратим. И отново как се прилагат приетите правила. Тя във всичко решено на европейско ниво да се е, приема, да се прилага на европейско ниво. Госпожа Яла Сендер също е, приключи в последната секунда. Госпожа Фостер, благодаря, господин председател. Много се радвам, е, че нашия гост днес е дошъл при нас в такъв, такъв ранен етап на работа на комисията. Два въпроса. Първо по течностите в а, летищата. Първата грешка беше, че, 100 мл беше ограничението, а повечето контейнери с 125 мл няма как човек да си купи козметика, която да е под 100 милилитра. Също така въздушните инциденти, нещо, което по никакъв начин, и това е основната тема, която исках да подигна, не мога да приема този въпрос а, с лека ръка, защото е необходимо да има независими е, разследващи в, в областта, а, разследващи, които да не се влияят от политически натиск. И именно за това при нас, където има независима форма на разследване инциденти, винаги знаем как точно се разследват е, въпросите, има прозрачност. Е, по отношение на ЕАСА, добре е да проверим как работят тези е, следователи. Те работят в твърде тясна връзка с производителите. Имаше няколко инцидента през последните няколко месеца, нещо, което е много важно. И искам да разбера какво прави комисията по въпроса. Благодаря, госпожа Фостер. Господин Кун. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ройтер. Интересуваме какви ще са акцентите за следващия мандат и въпроса за бюджета. Разбрахме, че нашия бюджет за 2010 година е съкратен с 8,3%. И в момента проблемите са ни с економистите. Всички казват, економиката се свива и е, вашите пътища са достатъчни. Няма нужда да инвестираме тук. Не може да допуснем бюджета на Транспортната комисия да бъде нам- намален. Каква подкрепа, господин генерален директор, може да получи, е, така че да имаме нашия пълен бюджет. Мисля, че е, до 14 август ще имаме възможност да даваме предложение за изменение. Това ще се обсъжда и в пленарна зала. Ние бихме искали обаче подкрепа да, да постигнем нашите цели. Благодаря, господин Кън. Господин Диграндес Пасквал. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Руте за неговото идване тук и за информацията за проектите. Сега накратко. ТНТ беше истинска мечта. 20 000 милиона, казва ораторът, евро. Сега имаме 8. Значи ще имаме подновяване и евентуално повторно назначаване на хората по тези проекти. При средносрочния преглед на финансовите перспективи, какво ще стане с тези 30 на проекта, за които говорим? В Галилео, ако правилно разбирам. имаме не два основни, три основни проекта имаме. Какво ще стане с третия? И освен това, какво става с скенерите за тяло? Толкова пъти сме ги обсъждали в нашия парламент. Благодаря, господин Камерацки. Благодаря, господин председателю. Господин генерален директор, искам да ви благодаря. Повими Европе на temat их кондиции економични и финансови. Dziękuję. Искам да ви благодаря. Преди изборите вие прекарахте цял ден в дебати с европейските транспортни и товарни оператори. Работата ви е трудна и ми е, е интересно да разбера а, какво бихте желали да направите допълнително, за да я улесните. В новите държави членки голяма част от средствата по фонда за сближаване се изразходват за транспортна инфраструктура. Разбирам обаче, че освояването на отделените средства не върви добре и проектите изостават. Мислите ли, че вашата генерална дирекция и нашата комисия трябва да встъпят в тези процеси? Може би трябва да поемем тази дейност от генерална дирекция Регио и да видим какво става. Мисля, че бях кратък. Председателят, да. А, господин Либерацки, благодаря много. Най-напред господин Кан. Имам още трима оратори. Най-напред господин Кан. Грация, президенте, грация, директоре. Дуе доманда. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на генералния директор. Имам няколко технически въпроса днес. Единият е за безопасността. Благодаря ви за информацията за е, конференцията, която предстои да се проведе на 8 септември. Освен това, след нея ще проистече известно планиране. В спешен порядък, е, какво прави комисията? Предвидила ли е някакви спешни мерки след инцидентите, е, на които бяхме свидетели? Какво остава да се извърши през 2009 година по плана за трансевропейските мрежи? Виждам, че е, доста зачертаване има. Много проекти са зачеркнати много малко са избрани с е, банални извинения и оправдания. Е, сега тези проекти се отхвърлят по бюджетни причини, съвсем честно. Сега те не могат да бъдат финансирани. Тези проекти през 2009-2010 година са много необходими, като се има предвид кризата в финансовата и економическата сфера. Ние се нуждаем от тези средства, за да рефинансираме економиката. Това е около 20% средства, идващи от Европейския съюз, които служат като мотор на навлизането на други е, капитали. Благодаря господин Каншен, господин Цикал. Благодаря господин председателю. Аз имам следния въпрос. Какво става с общата морска политика? И какво става с железниците? Знаем, че Развитието на е, инфраструктурата, която е специфична тук, изисква много инвестиции, особено сега при економическата и финансова криза. Държавите членки и техните економики се задъхват и не могат да финансират. Какви са мерките, които вие ще предприемете за развитие на инфраструктурата? Имам предвид всички видове транспорт. И последен въпрос. Може би ще е полезно за всички колеги да получим информация – за етапа, до който са достигнали преговорите по спогодби с трети страни в сферата на транспорта. Имаме одобрени мандати за преговори, имаме решение на съвета, но е добре да получим актуална информация. Специално имам предвид спогодбата с Мексико за въздушния превоз. Госпожа Цикал, госпожа Билбел Баренбика, последна, но не по значение. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да помоля господин Руте да каже нещо по въпрос, за който нищо не чух до сега. Имаме кредитна криза, финансова криза, има някои проекти, по които си струва да се работи и в бъдеще, но, според мен, има нещо, което задължително трябва да направим. Днес сутринта чухме, че ще има голямо намаление на бюджета, но не виждам да има анализ на отражението на тези проекти, техните последици. Как те ще се отразят в условията на настоящата криза? А, значи, как ще се отразят върху тези три латински букви И, за които вие говорихте? Как тези проекти ще се отразят върху съответния економически сектор в европейската економика. Какво ще е отражението на проектите? Да кажем в въздушния превоз. Мисля, че би трябвало да има някаква група комисия, която да оцени последиците, отражението на тези проекти в условията на настоящата криза. Като имаме предвид тези последици, не би трябвало да урязваме бюджета за тия проекти, защото те са много важни. И също така през призмата на сегашната криза смятам, че трябва да направим максималното да координираме решенията, които предстои да бъдат вземани във връзка с тези проекти. Днес в комисията говорихме за директивата за интелигентните системи за превоз, но мисля, че ние имаме да координираме и съдържанието на тази директива с други директиви. На трето място искам да изтъкна, че сред проектите, които ще внесе комисията, трябва да личи явен стремеж към потикване на държавите членки да внедрят иновативни решения за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и да се ориентират към по-екологично чисти енергоисточници. Това трябва да бъде тежестта на проектите в бъдеще. Какво правят държавите членки в условията на економическа криза? Ами точно обратното. Те се опитват да ограничават разходите за альтернативните енергоисточници. Е вярно е, че трябва да има и иновации, особено за морската безопасност, като гледаме какво става в Сомалия, например. моята общност в страната на баските се чувства силно засегната, защото голяма част от нашия флот плава там. И искам наистина да има сериозна координация по изпълнението на тези проекти. Благодаря, госпожа Варедика. Господин Ръте, много въпроси, но не много време да им се отговори. Така че, е, макар да искам и вие да бъдете дисциплиниран, ще ви оставя да отговорите. Благодаря, господин председателю. Аз поемам по-голям риск от вас. Да, защото аз използвам и лявата си ръка. Много бързо. Може би. В по-обща насока. Нека се изразя безкрайно ясно. Комисията, Европейската комисия и комисията на, за транспорта в Европейския парламент, трябва да се борят за повече пари за инфраструктура. Трябва да гарантираме, защото инвестициите в инфраструктура не само в настоящия финансов период, но и в следващия финансов период да бъдат увеличени. И имаме голям недостиг на инвестиции в инфраструктура. За какво ни беше зелената книга е, за трансевропейските мрежи? Единствено за да подготвим почвата за дискусиите за инфраструктурни инвестиции. Но инвестиции в интелигентна инфраструктура, трябва да кажа, или интелигентни инвестиции. Защото за мен интелигентната инфраструктура означава ограничаване на емисиите, означава възможности за по-ефикасно използване на системата. И това са ключови репери за бъдещата политика, която ще бъде е, генерирана от този парламент и от Европейската комисия. Господин е, председателю, аз вече далеч надхвърлих пределите на своята компетентност, в смисъл, че аз съм служител на общностите. Аз е, съм функционер, не съм политик Аз съм а, васал на комисаря Таяни и в известен смисъл имаше много въпроси, свързани с а, бъдещата политика, на които не съм в състояние да отговоря, защото политическият колегиум на Европейската комисия е този, който ще вземе решение по тях. А, ние можем само да дадем съвет на комисаря, заместник-председателя на комисията, по тези въпроси, но те ще вземат решението. Комисията ще вземе решението. И за това има много въпроси, които бяха зададени, но не могат да дам отговор на тях, защото аз мога да отговоря в пределите на инструкциите си за момент. Значи, е, не само, че чувам какво казвате, но и ще съобщя на заместник председателя Таяни какво казвате, защото и това е част от моите задължения. Но може би сега да се спра на някои конкретни въпроси, които бяха зададени. С оглед на бъдещата нормативна уредба, нейните измерения, техни... особено е, уредбата е, за техническите прегледи на е, колите. Значи това не е в работната програма на сегашната комисия. Може би бъдещата комисия ще се занимае с този въпрос. По въпроса за плана за действие и шесте месеца за летищата, е, трябва да замълча. Е, ще трябва да дам отговор в индивидуален порядък. Е, просто в момента не съм в състояние да отговоря. Ясно е, че ще продължим е, да се борим по досието за увътрешняването на външните разходи. Госпожа Лихтенбергер, чух, че Патрик Уду ще се яви пред вас. ЕАЗа провежда проучването за ограничаване на движението на децата. И може би той ще бъде в състояние да ви каже какво е показало проучването. Очевидно това, което мога да ви кажа е прочетеното от мен във вестниците, така че и аз трябва да го проверя. Изцяло съм съгласен, че Патрик Оду и аз сме убедени в това, че има умора на пилотите. Бяхме заедно в Штатите миналата седмица и поставихме а, този въпрос. Но отново, ако тук се прави нещо в законодателен порядък, то ще остане за следващата комисия. А, госпожа Айя Сендер все още е в сила проекта е, за е, нарушенията с международен елемент. Е, този проект не е загубил своята валидност. Може би, като влезе в сила Лисабонския договор, ще се умеем да се справим по-ефикасно с този проблем. По Галилео потвърждавам, че споразумението в чието изработване и аз участвах, а, предвижда а, въвеждането в експлуатация на третия център. А, въпрос на разходи е и кой ще ги плаща. Извинявам се, може би не се изразих удачно а, за координаторите. Проектът, който беше внесен в предишната легислатура ще бъде потвърден от координаторите. Значи господин Секи ще бъде утвърден като нов координатор, така както вие се споразумяхте. Просто казвам, че двама координатори е, все още не са посочени по именно, защото, за съжаление, е, господин Ван Мирт и господин Балаш не могат да изпълняват функциите си. По преговорите е, за спогодби с трети страни ние имаме е, много добра практика, установена практика да ви предоставяме периодично актуална информация, няма какво да кажем. Сега успешно приключихме споразумението с Канада, успешно водим преговорите с Съединените щати, в момента преговаряме с държавите от Балканския полуостров. Повтарям, периодично ще ви поднасяме информация в момента, в който такава актуална информация постъпи. Госпожа Бибао, моля да не ме карате сега да приказвам за възобновяемите енергоисточници, защото е, ще е, остана тук още най-малко час. Да, по принцип съм съгласен, че трябва сериозно да поставим ударението върху иновациите. И е, се надявам, че финансирането ще бъде достатъчно. Нека обаче формулирам следната обща позиция. Е, Генерална дирекция Трен има много добър опит с претворяването на научно-изследователските проекти в практика. Галилео, интелигентните системи, ERTMS, Air Traffic са само част от примерите, които могат да бъдат дадени в тази насока. И всичко това е допринесло за технологичното иновиране в Европейския съюз. Ние имаме много добър опит, много добри резултати, поне що се отнася до сектора на превозите. Госпожо Фостър, изцяло съм съгласен с вас, за разследването на злополуките. Трябва да правите голяма разлика между органите, които издават лицензии, че са спазени условията и изискванията за безопасност и органите, които извършват разследване на злополуките. Аз съм намерил известни пропуски и празноти в европейските информационни системи, но а, двете функции не бива да се объркват. Разследването на злополуките трябва да бъде независимо. Може би се нуждаем от някаква мрежа. В момента мислим по въпроса. Мисля, господин председателю, че ще ми позволите да се огранича с тези кратки бележки. Ще ви дам информация ще дам информация, т.е. на координаторите за това как програмата ни ще се впише в плана за економическо възстановяване. Благодаря за безкрайно интересните въпроси и изказване и изказвания, за които ще уведомя своевременно и надлежно заместник-председателя на комисията Таяни. Благодаря, председателят. Е, господин Ройт, е, благодаря ви. Е, както правилно посочихте, започва заседанието на координаторите веднага след сегашното заседание на комисията. Никой не ме е помолил да включим нещо в точка разни. Само ви припомням, че следващото заседание на Транспортната комисия е вторник, 3 часа, 1 септември а след това ще продължим на 2 септември. Надяваме се, че генералният секретар също ще присъства на това заседание. Ако никой а, е, не желая да постави друг въпрос е, пред пълния състав на комисията. Искам да благодаря на преводачите за работата им. Обявявам заседанието за закрито. А, е, на координаторите давам а, а,